Good morning, everyone. I would uh, propose you to... Добро утро на всички. Предлагам ви да започнем заседанието, за да си свършим работата. Първата точка в дневния ни ред. Трябва да кажа честит рожден ден на Пол Брана. Благодаря, за това, че сте на заседанието на Енви на вашия рожден ден. Ако нямате нищо против, можем да приемем дневния ред. Няколко съобщения по отношение на програмата за подкрепа на реформите. Тъй като имаме много голям обем работа до края на законодателния мандат, решихме че няма да има докладчик за становище по предложението на комисията. В НВ няма да обсъждаме и проекто становище. Има мое становище като председател. Крайния срок е 16 октомври 11 часа. Надяваме се да гласуваме през ноември. Семинар по сърдечно-съдовите заболявания и начина на живот се организира от работната група по здравеопазване, съпредседателствана от Соледат Кабесон Руис и Петерле. Ще се проведе на 9 октомври от 10 до 12 часа. Всички сте поканени. Що се отнася до превода, той е на всички 19 езика. Може да проследите заседанието и в интернет. Сега преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме по прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа 2, 3 4 колесни превозни средства. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. 14. За, против, въздържали се. Да проверим. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно за, против,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 and it is adopted. Приема се. Now we are voting on the amendments. И сега да гласуваме измененията по създаването на механизъм за свързване на Европа. 23 за, против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 41 за, против. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за,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 целият документ. Моля, гласувайте. НП Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към измененията по установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлуатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, да проверим. Моля, гласувайте. And is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се 35 за. Против, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 36 за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 против. Да проверим. 42 първа част. The vote is closed. And it is adopted. Приема се. Втора част на изменение 42 за, против, въздържали се да проверим. 42. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Нещо не е ясно ли? Uh, we voted, we voted on amendment Гласувахме изменение 42, втора част. Не сте гласували правилно, така ли искате да се гласува отново? Добре, да проверим 42-ро изменение, втора част. Моля, гласувайте. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. 46 за,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 против, въздържали се, приема се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две е за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. Четири за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се. Uh, Сега гласуваме проекто становището за пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. Започваме с компромисно изменение 1 за изменение 1 всъщност прави сте. Първо изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против. Нека да проверим 70. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. При, е, приема се, извинете. 104 за, против, Всъщност то пада. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 118 за. Искате да проверим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 Нека да проверим 33. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 44 за против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме окончателно, електронно, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване е за рамка за мониторинг на кръговата економика. Започваме с изменение 8. Кой е за?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 Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Социалистите видях само една ръка. Нека да проверим. 19. Край на гласуването. Отхвърля се. Трябва да ми помагате, ако обичате. Моля, вдигайте добре ръка.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 8 за, против въздържали се, отхвърля се. 29 за, против въздържали се. Нека да проверим 29. Край на гласуването. Приема се. 30 за, против въздържали се, отхвърля се. 31 за, против въздържали се, отхвърля се. 33 за,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 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронен път, режим на гласуване, моля, край на гласуване, приема се. При това единодушно, прекрасно. Сега вече съпротивата идва. Гласувахме на проект, за проекто доклада за предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно оценката на здравните технологии за изменение на директивата 24 от, 11, от 2011 година. Започваме с компромис 35 за, против, въздържали се. Приема се компромис 36 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. I like the sound of... Uh, Харесва ми звука на, на обръщащите се страници. Изменение 57. Кой е за? Това е на страница 10, казва председателката. Изменение 57. Кой е за? Против? Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 78, 38 е, за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 53 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Добре сте си свършили работата с тези компромиси. Харесва ми. Компромис 41. За. Това е на страница 30. Страница 30, казва председателката, за, против, въздържали се, приема се. Гласувахме 41. Опитам се да видя какво се случва в е, залата. Компромис 42. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 на страница 35. За, против, въздържали се, приема се. Сега имко 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 54. Прескочих ли нещо, пита председателката. 54 гласуваме за, против, въздържали се. Приема се изменение 142 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Край на гласуването.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 против, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. И 315 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно електронно гласуване, режим на гласуване. Никога не съм виждала такъв хубав файл, в край, на, на, с който всички се съгласиха в крайна сметка. Никога, наистина, приема се. Благодаря и поздравления на докладчиците имаме едно а, становище на мълцинството, което трябва да изслушаме. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата за мълцинственото становище, свързано с отрицателния ми вод. Този доклад имаше за цел да направи оценка на здравните технологии на европейско ниво от гледна точка на риска. Но трябва да се има предвид и принципа на субсидиарност. Много ви моля, господине, да ме слушате. Продължавайте. Аз мога да кажа, че във Франция тези отклонения вече се случват. Когато се прави оценка на лекарствата, се оказва след няколко години, че при отрицателна оценка не се възстановяват разходите за тези лекарства. И не само от здравните власти, но и когато се използват в множество лаборатории. Същото въжи и за медицинските изделия, въпреки маркировката CE. Е. Има административни ограничения, правни ограничения. Именно за това нашата група очаква с нетърпение резултата от триалога и най-вече позицията на съвета. Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря, с това приключваме заседанието днес. Следващото ни заседание е кратко отново в Страсбург на 1 октомври. Благодаря ви и приятен ден!